Dear colleagues, please. Уважаеми колеги, заемете местата си. Нека да започнем. Искам да помоля нашите приятели от вестниците да ни отстъпят мястото. Приветстваме с добре душа у председателя на ЕЦБ Марио Драги. Ще проведем трети диалог по паричната политика в рамките на тази година. Това е една отлична възможност за нас да чуем какво смята ЕЦБ относно перспективите пред световната економика Както знаете, положението не е добро в момента поради намаляването на растежа в някои економики, като китайската, например. Искаме да чуем анализа на господин Драги относно връзката между световната економика и економиката в Европа. В Европа Очакваме възстановяването да продължи, даже да се ускори, но с по-бавни стъпки, отколкото очаквахме. И това естествено засяга економическата политика в еврозоната, засяга европейския семестър, засяга структурните реформи и като цяло подобряването на управлението на економическа и паричния съюз или ЕПС. Знаете, че по тази тема имаме доклад, така наречения доклад на петимата председатели. В понеделник проведохме интересен подготвителен диалог. Там говорихме за економическата политика и макропруденциалната политика, Очакваме и по тези въпроси председателя Драги да ни каже нещо и след това ще имаме естествено размяната на въпроси и отговори. Заповядайте, господин Драги, радвам се, че сте тук. Благодаря, господин председател. Уважаеми членове на комисията ЕКОН, госпожи и господа. По време на лятната вакансия Европейския съюз се изправи пред невиждани предизвикателства. На първо място имаше дълги и сложни разговори относно новата економическа програма за Гърция. Сега, в една област, която не е в компетентността на ЕЦБ, имаме и едно друго предизвикателство да намерим място за големия брой беженци, които трябваше да напуснат а, своите страни. Тези събития, макар че са много различни по своя характер, показват, че Европа е силна само тогава, когато е единна и залага на солидарността и сътрудничеството. Това е полука, която трябва да извлечем и във връзка с бъдещите предизвикателства. В своето уводно слово днес искам да говоря по два основни въпроса. Първо, каква е нашата оценка за последното економическо развитие и въздействието му върху паричната политика. На второ място, предложенията, които аз и моите колеги представихме в рамките на доклада на петимата председателя. По първата тема. Искам да направя преглед на економическото развитие от последното изслушване през месец юни. През лятото промишленото производство и други показатели на економическа дейност се подобриха. В същото време макроекономическата среда стана по-проблематична. Нашите макроекономически прогнози за септември показаха, че ще има по-бавно економическо развитие и по-слабо увеличаване на инфлацията, отколкото бяхме очаквали по-рано през годината. Инфлацията ще остане близо до нула в краткосрочен план и вероятно ще се повиши към края на годината по-дълго от очакваното ще отнеме връщането на инфлацията към онези нива, които смятаме за устойчива, именно около 2%. По-бавният растеж в новопоявяващите се економики, по-силното евро и намаляването на цените на петрола и на другите стоки, които се търгуват на борсите – са основните причини за това развитие. Като резултат има нови рискове надолу по веригата за растежа и за инфлацията. За много от тези промени е твърде рано да кажем със сигурност дали те ще ни отклонят от траекторията, която бяхме начертали предварително. Тогава, когато решихме да използваме нашата програма за изкупуване на активи. Това стана през януари. Има нужда от повече време, за да определим дали липсата на растеж в новоплавяващите се економики е с временен или постоянен характер. Ще има нужда от повече време, за да се оцени дали движещите сили зад падането на цените на петрола и другите видове подобни стоки са нещо, което ще се запази. Ето защо ще следим онова, което се случва и въздействието му върху стабилността на цените. Нашата парична политика, включително целенасочените дългосрочни операции по рефинансиране, продължават да оказват добро въздействие върху цените и наличието на средства за фирмите и домакинствата. Намаляването на стойността на, на цените на кредитирането води до по-голямо търсене във вътрешен план. По този начин се насърчава потреблението на стоки и води до стимулиране на, и се стига до стимулиране на инвестициите в економиката за малките и средните предприятия. По този начин еврозоната става по-устойчива на външни шокове. Ако рисковете надолу по веригата се материализират, ние няма да се колебаем да действаме. Програмата за изкупуване на активи е, разполага с необходимата гъвкавост. Ние ще я променяме, ще променяме размера, състава и продължителността тогава, когато това се наложи, ако се наложи да има повече е, импулси и стимули в рамките на паричната политика. Знам, че много от вас следят от е, близо потенциалното въздействие на ниските лихви върху финансовата стабилност. Координаторите във вашата комисия избраха тази тема като една от основните за днес. Взимайки повод от това, което казах на изслушването през март, искам да кажа, че ние наблюдаваме отблизо рисковете за финансовата стабилност, но за момента не виждаме възможността да се материализират. Ако това се случи, макропруденциалната политика, а не паричната политика, ще бъде предпочитания инструмент за справяне с тези рискове. Можем да използваме опита който набрахме през последните две години, когато създавахме тези инструменти. През последните две години националните власти в Европа активно работят за въвеждане на макропруденциални политики, като например лимити на съотношението заем към стойност или задлъжнялост към доход. Целта е да се укрепи пазара на ипотеките и да се заложи на да се противопоставим по-скоро на растежа на цените на недвижимите имоти. За да укрепим банковата система, въведохме буфери за системни рискове. Това се случи в много държави. Тези макропруденциални инструменти обаче засягат най-вече отпускането на средства чрез банковия сектор. Има обаче признаци, че финансирането на еврозоната и нейната економика започва да се премества към небанкови организации и съответно макропруденциалната рамка трябва да се разпростре и към така наречения сенчес банков сектор. Искам да кажа няколко думи и за Гърция. По време на последното изслушване през юни призовах за цялостно и справедливо споразумение за Гърция. В следващите седмици стана ясно, че е много трудно да се изкове на такова споразумение и трябва да се положат много усилия. Благодарен съм обаче, че в крайна сметка се стигна до споразумение. Ако то се приложи както трябва и в пълна степен, новата програма ще направи така, че Гърция отново ще стане свидетел на растеж и ще извлече ползи от участието в общата ни валута. ЕЦБ в съответствие с законодателството допринесе за преговорите по тази програма. Освен това, ние следяхме отблизо за това как се отпуска ликвидна помощ за Гърция от Централната банка на Гърция вследствие и в съответствие с нашите правила. Като естествено Искахме да следим какво се случва в преговорите, искахме те да приключат максимално бързо и успешно. Няколко думи за економически и паричния съюз. Преговорите през лятото показаха, че нашата институционална рамка не съответства на изискванията, които се пораждат от това, че имаме една валута. Доклада на петимата председатели, който беше публикуван след последното изслушване, е, показва, че има едно общо виждане, а именно е, паричният съюз трябва да стане по-стабилен и по-проспериращ, но за да стане това трябва да има по-пълен съюз. Ние не само, че споделяме това виждане, ние представяме конкретна пътна карта за това как трябва да се постигне тази цел. Тази пътна карта ще разговори в едните месеци. Ние смятаме, че има два основни аспекта тук. На първо място, въпреки усилията на всички заинтересовани страни, кризата показа, че паричният съюз има нужда от политически център. Център, който да може да вземе съответните фискални, економически и финансови решения за еврозоната в нейната цялост, като това трябва да става по един бърз и прозрачен начин, с пълна демократична легитимност и с ясна отговорност, която да е дадена на този център от страна на законодателите. В този дух аз на няколко пъти пледирах за едно преминаване от координация възоснова на правилата към споделяне на суверенитета в рамките на общи институции. Доклада предлага трезор за еврозоната като пример. Такива идеи сега трябва да бъдат разгърнати. Трябва обаче да отидем и малко по-далеч с нашите политики. В доклада ясно се казва, че ИПС ще трябва да укрепи своя инструментариум за управление и превенция е, на фискалните, финансовите и другите макроекономически рискове. През последните няколко години е, с е, реформите, които бяха въведени е, и с създаването на ЕМС, ЕНМ и ЕМП, ние предприехме важни първи стъпки, за да подобрим нашия инструментариум за превенцията на кризи и управлението на кризи. Но все още не сме свършили всичко. Предстои да приключим банковия съюз чрез създаването на общ предпазен механизъм за единния фонд за преобразуване и чрез европейска схема за гарантиране на депозитите. Тези две неща са много важни, за да се създаде истинска банкова система, единна банкова система за едината валута. Освен това, тези два аспекта са много важни, за да се получи доверие в банковия съюз и да се е, изпълни основното обещание, а именно да се разбие връзката между банките и суверена или правителствата. Като по този начин финансовата система ще стане по-стабилна и ще се защитят интересите на дънакоплатите. В същото време, извън е, банковия сектор и банковия съюз, трябва да кажа, че трябва да постигнем на напредък, като развием съюз на капиталовите пазари и е, увеличим е, възможността за поемане на риска от частни лица в трансграничен план. Освен това, трябва да работим така, че да няма дисбаланси, независимо от техния характер. Освен това, за да се случи това, трябва да имаме процес на конвергенция, който да се основава на капацитета на нашите економики да издържат на шокове и да нарастват бързо. Това означава, че не само е необходимо да имаме стабилна финансова система, но и да имаме по-стабилно управление на структурните реформи и е, по-стабилен контрол на националните фискални политики. За да може държавите членки да се приспособяват към шоковете, независимо от техния размер, трябва да добавим още едно ниво на фискална стабилизация на европейско ниво. Всички тези стъпки, взети заедно, ще направят економически и паричен съюз стабилен и проспериращ. Така приключвам и очаквам вашите въпроси. Драги, благодаря много, господин председател на ЕЦБ, драги. Особено приятно ми беше да чуя от вас това, което казахте за макропотенциалната рамка и за банкирането в сянка, но също за е, демократично легитимирания политически център на тази политика. Споделяме вашите разбирания по този въпрос. Сега пристъпваме към въпроси и отговори. Обръщам внимание на членовете на комисията, че след изказването на координаторите е, стриктно ще прилагаме новите правила. По две минути за въпрос след това, ако има отговор, достатъчно време след отговора, в рамките на 5 минути, можем да е, продължим. Бурхерт Балц първи. Благодаря, господин председателю. Благодаря още веднъж, уважаеми господин Драги засегнахте много интересни теми, е, които заслужават да им обърнем време, е, внимание в рамките на дискусията. Искам да изведа една тема, която за мен, за нас като политическа група е НП е особено важна. През изминалите години много бе направено и с участието на ЕЦБ, но и, за да, но и политическата сфера, за да се ограничат пазарните трусове, особено в държави, с ниска конкурентоспособност и висока задлъжнявост. Но до сега говорим само за държави членки, които не са сред големите от еврозоната. В случай на по-големи такива държави, според мен измеренията ще бъдат направо невъобразими. Европейския механизъм за стабилност, според мен, няма да може да поеме а, е, такива удари. Вие като Европейска Централна банка имате правна и институционална рамка, която ви задължава. Какво означава това? Тоест, според мен, да, държавите членки трябва да бъдат солидни, да нямат сериозни задължения, голям дълг и за необходими сериозни реформи за укрепване на националната економика. Затова въпросът ми е как вие като председател на ЕЦБ е реагирате по отношение на хора, които проявяват небрежност е, за е, спазване на Европейския пакт за стабилност. Някои други говорят за смекчаване. Мисля, че се побрах точно в двете минути. Благодаря. Ние Току-що приключихме из представянето на пътната карта за по-нататъчната интеграция и това, което наричаме вече нееднократно е, е, заемайки идеите на САЩ за по-съвършен съюз, за да осъществим, за да продължим и осъществим това пътуване, трябва да е, проявяваме доверие. Нуждаем се от доверие. А за да имаме доверие, трябва да зачитаме правилата, които сами сме изработили. Не можем да очакваме по-нататъчна интеграция, споделяща суверенитет и отговорност към повече общи институции, ако не възстановим доверието. И пакта за растеж и стабилност е само едно от средствата, един от аспектите, по отношение на които трябва да възстановим доверието. И има и съществува и по-общ въпрос, свърза с увеличаване способността да, за да стоим сами на собствените си крака, преди да постигнем съгласие относно общ път и на общ начин за споделяне на рисковете, които могат да засегнат различните части на еврозоната. You have time for a follow-up? имаме, имате възможност да поставите още един въпрос, очевидно. Не, Елиса Ферейра. Благодаря много за това, че идвате пред нас. Благодаря и за казаното. казахте важни неща, които засягат пряко нашите тревоги и безпокойства. Първият ми въпрос е се отнася до първия въпрос засегнат от вас. Вие направихте всичко по силите си, за да спасите еврото и до сега успявате. Но сега е, попадаме в едни външни обстоятелства, които са крайно неблагоприятни. Китай, Латинска Америка и е, въпроса за на, нарастващите лихвени ставки. Тоест, е, е, ние не можем да успеем, ако не, не направим стъпки в посока към определена фискална политика, както постоянно се бе поставено искането. Вие поставяте в доклада въпроса за а, обща хазна, а, но е, това ще отнеме време. Как виждате бъдещето? И второ, е, ние трябва да приключим банковия съюз. Не можем да започнем нещо и по средата на пътя да кажем до тук. Това е игра. Игра опасна, но игра, която ще спаси Европа. Така че какви са блокиращите елементи? Къде можем ние като парламент да помогнем за преодоляване на тези препятствия? така че да имаме гаранция за, на минимални е, вложения, влогове на европейските граждани. Това е от основно значение за доверието, така че аз не разбирам, защо трябва да се боим да приключим започнатото и да поставяме под въпрос или да, да се съмняваме в този, тези проекти. Благодаря. Отговор. Както вече казах, е, влушаването в цялостната ситуация е, беле се разраства и все пак би било прибързано да вземаме решения и да казвам, да твърдим, че този риск, е, нарастващ риск е постоянен или временен. Мисля, че предизвикателствата пред някои от разрастващите се економики може би за известно време ще се ще позабавят своето развитие и изправени пред такива обстоятелства, еврозоната, макар и с известно забавяне, продължава да се възстановява. Впрочем, забавянето не е толкова голямо, защото нашите прогнози претърпяха дребна, малка промяна и на базата на това, което виждаме днес, очакванията ни се потвърждават. Очакваме до края на годината този растеж, макар и забавен, да продължи случи. Но разбира се, паричната политика ще остане. Ние ще реагираме там, където е необходимо. Разбира се, тук има такива моменти, ниска цена на нефта, ниски цени на суровините и други стоки търкувани на борсата, но за възстановяването е, за едно е, истински структурно възстановяване е, една страната трябва да извърши структурни реформи и структурната реформа ще помогне и вече помогна, ако позволите ще обясня защо помага, но структурната реформа не може да пред пре, промени изцяло цикличната реформа в структурна реформа. Това трябва да сторят държавите членки. Основен компонент на тази консолидация във възстановяването е възстановяването на доверието. Доверието има много лица, много измерения от една страна доверие в финансовите пазари, което бе възстановено след 2012 година. От тогава нещата непрекъснато се подобряват. Подобрява се доверието в финансовите пазари. Но освен това, както казах, доверието има и други компоненти доверието, свързано с увереността във възможностите на някого. Доверие и вяра, че ще спазваме правилата, но също така и, че планът, програмата за по-нататъчна интеграция е обект на сериозно отношение и че се предприемат стъпки в тази посока. Доверието, освен това, е свързано с увереността, с вярата, че това, което е обещано, ще стане факт. Идеята за приключване, оформяне окончателно на банковия съюз. И сега ние след взетото решение действаме без да и не очакваме някакви сериозни неблагоприятни промени до завършването му. Това е доверието, което, от което ние се нуждаем. И това е също доверие, което се изисква, когато говорим за зачитане и спазване на общите правила. Председателят, благодаря. Нотис Мариас. Ще говоря на гръцки господин Драги. Уважаеми господин Драги, много от евродепутатите са на мнение, че ЕЦБ предприема мерки, които нямат нищо общо с европейските договори. Е, говоря за писмата на господин Трише до испанското, италианското и други правителство. Там се говори за незабавно, незабавна финансова стабилизация. За Гърция това е тройката. Но тук е на лице в конфликт на интересите, защото по този начин се отменя не, безпристрастността и независимостта на ЕЦБ. Знаем, че тройката налага вижданията на Еврогрупата, а освен това, нека да не забравяме, че е, има случаи, когато се изискват мерки да вземат, ЕЦБ да вземе съответни мерки, за да не може Европейската централна банка да управлява проектите за финансова помощ. С други думи, нашия главен прокурор казва, главният прокурор каза, че ЕЦБ трябва да излезе от тройката. И освен това, каза се, че ако ЕЦБ купува държавен дълг на вторичния пазар, са необходими гаранции. Е, е през март 2015 година Европейския парламент прие едно предложено от мен изменение, където аз предлагам ЕЦБ да излезе от тройката. Конкретният ми въпрос към вас. Кога ЕЦБ смята да излезе от тройката, защото, както казах, на лице е конфликт на интереси. А по този начин единствено се налага меморандум номер 3 отговор. Не сме чували за нищо това. Кога ще излезем от тройката? Ние няма да останем вовеки в тройката. Това е сигурност, освен във време на криза. Но това не е решение на ЕЦБ. Това зависи от вас. Трябва законодателно решение по този въпрос. Благодаря. господин Драги, ако позволите, нека да обърна внимание, че знаете е, какво е решението на съда на Европейския съюз в е, точка 102 е казано точно както каза в е, точка 127 че ако ЕЦБ изкупува държавен дълг на вторичния пазар, то тя трябва да внесе гаранции. А точ, точно за това става дума в точка 227, а, че ЕЦБ не може да бъде част от тройката и не може да провеждате валутна политика с подобни проекти, като ОМТ. Председателят прекъсва оратора поради изтичане на времето. Мисля, че беше ясно господин Драги. И, извинявайте, решението на е, Съда на Европейския съюз не се отнася за е, програмата, за която говорите. Е, госпожа Олан, благодаря, господин председателю. Радвам се, че сте сред нас и благодаря за доклада на петте петимата президенти. Това бе послание на доверие в критичен момент. Споменахте въпроса за външното представление представителство на еврозоната господин член 138 от договора за ролята на Европейската банка в международните финансови институции. Следвайки вашата логика от доклада на петимата президента, какво да се направи сега, каква обща цел да очертаем бъдеще. Ако се опитаме да повишим а, прозрачността и отчетността, а, вие ще бъдете ли склонни да ни информирате по-подробно за работата в Базълския комитет? комитет. И освен това за завършване, приключване оформянето на Европейския банков съюз, който е част от една по обща рамка. И е, второ, нека да поговорим за демократизацията на органите от еврозоната. Това предполага парламентарен контрол и на еврозоната, докато председателят на еврогрупата отказва да се яви пред парламента. Как смятате да подобрите отчетността и външното представителство на еврозоната? Е моят въпрос към вас. Отговор отговор. Първо, позволете да кажа, че въпросът за външното представител на еврозоната е въпрос на държавите членки и на Европейския парламент не ЕЦБ е е тази, която може да има съмнение. Да, когато става дума за парична политика, разбира се, ние сме външен представител навън на еврозоната. Що се отнася до нашето участие, знаете, че ние присъстваме и в двете институт като ЕЦБ и е, като представител в единия надзор надзорен механизъм. Ние представляваме дейността на тези институти в международни организации, но отново ще кажа, в тези членове на тези организации са и държавите членки. И сега, през последните години, усилията са насочени в изграждане на общо мнение на еврозоната по обсъжданите въпроси. Понякога успяваме, понякога, понякога успява, понякога не. Така че въпросът е да постигнем удовлетворителен удовлетворен за всички, удовлетворително за всички решения, но ако питате за специализирана оценка дали нещата могат да се подобрят, отговорът е да. Как точно да изглежда подобрението, това зависи до голяма степен от вас и от държавите членки. Вие решавате. Е, е, смятам, че сте изключително скромен, защото вие участвате в е, доклада на петимата президенти. Вие имате политическо мнение. Все пак опитайте се да поработите за повече прозрачност в Базовския комитет и в другите органи. съвета за финансова стабилност. Аз отговор. Ние сме готови да информираме парламента и вашата комисия за нашите позиции и в тези организации, но и навсякъде другаде. Това е което мога да кажа. Председателят, радваме се да го чуем. Давам думата на Фабио Демаси. Господин Драги, както разбирам, ЕЦБ е възложила външни изследвания за легитимността, справедливостта, за това да не се приемат повече гръцки държавни облигации до края на тази година. Вие е, бихте ли споделили нещо повече като информация с нас за това изследване? Освен това, Елен Гринс е също оптимистичен по отношение на е, кризата. Искам да ви попитам за вашето мнение по отношение на банковата реформа в рамките на банковите дейности, макропруденциалния надзор, е, банк, банковите дейности на дребно. На, следващия, на следващо място има индикации, че една трета от е, хората, работещи за ЕЦБ, страдат от бърнаут и изтощение, което означава, че ЕЦБ би трябвало да приложи изискванията на директивата за спазване на работното време. Защо ЕЦБ въвежда прак за две години за номиниране на персонала, който работи в ЕЦБ. Защо няма равнопоставено възнаграждение за всички хора, работещи в ЕЦБ? Отговор. Всъщност всички тези въпроси са преосмислени. Ние имаме нашето общо изследване Имаме независимо изследване и всички въпроси, свързани с персонала, са разисквани с хората, с нашите служители. На втория въпрос. Аз не съм оптимистичен, аз не съм песимистичен, аз просто разглеждам реалността и виждам как съвета реагира на ситуацията. Трябва да укрепим нашите структури. Те трябва да са по-устойчиви на стресове. Ние работим върху реформата на банковия сектор. И основният въпрос тук е, че след като имаме тази система и след като тази система е много по-различна в други страни, основният въпрос е как да направим една структурна реформа в банковия сектор, така че да създадем по-силни институции където дейностите да са разделени. В същото време, вземайки предвид спецификата на нашата банкова система и осигурявайки, че банките да не страдат от липса на конкурентоспособност спрямо други юрисдикции, където банкови реформи вече са проведени по друг начин. Така че е, имаме определена, определено пространство за действие от държавите членки в рамките на единния надзорен механизъм. Аз на първия въпрос за гръцките облигации искам да направя преразглеждане на сегашната ситуация. Съветът оценява напредъка в Гърция, както по отношение на реформите, така и в финансовия сектор. Започнахме преговорите по третата програма и ще продължим с тях през следните седмици. Това са все въпроси, които са свързани с изключенията, с освобожденията от изисквания. Това е нещо много важно. Това е мярка, която трябва да се обсъди. И за да може страните да са освободени от изисквания, те трябва да са включени в програмата за финансова помощ и те трябва да а, отговарят на условията за тази програма, което се случва и би трябвало да се случва още повече в следните седмици. Тази програма се носи от няколко правителства и съответните страни трябва да поемат отговорност и да предприемат убедителни действия по отношение на фискална политика, структурни реформи и други важни политически решения. След като това е сторено, ние все, ще имаме, все още ще имаме да направим една решителна стъпка, а това е именно оценката на устойчивостта на реформите. Както знаете, съветът на ЕЦБ изрази определени резерви по отношение на устойчивостта на дълга, но ако имате силни програми и силни реформи, ако, които да опосредстват растеж, а също така и социална, социална равнопоставеност, справедливост и устойчивост, фис, фискално и парична устойчивост, то тогава е, може да се говори за за намаляване на дълга. Не бива да забравяме, е, програма, че програмите имат своите правила. Най-напред имаме определени граници, граници за издаване на облигации. За всичко това искам да кажа, нека вървим напред, дай забавяне, нека прилагаме програмата, нека предприемаме нужните действия и да приключим успешно прегледа. Аз бях информиран, казва ораторът, за това изследване. Надявам се, че ще имаме достъп до него. Ернес. Благодаря. В пресконференцията през юли вие казахте, че въпреки, че Критските банки са ликвидни по принцип, вследствие на вашата оценка. ЕЦБ приложи оценка, която постави под въпрос ликвидността на експозицията на тези банки. Тази оценка обяснява поведението на банката, а именно решението за ИЛА. Имаше и един случай в Кипър. Е, случая с Айки банката, а именно, че банката бе оценена като банка в несъстоятелност, а оценката на националните органи беше, че банката е ликвидна. Моят въпрос е, ако имаме две различни мнения по отношение на ликвидността, какво следва от това? Следва ли това, че е надзорния механизъм и надзорния орган трябва да може да определя критериите за авторизация за ликвидност. Моят въпрос е, ако вие смятате, че правилата за ИЛА са ясни, а, какво следва от това? Вие смятате ли, че тези правила са наистина ясни? Освен, е, са наистина ясни. Освен това, е, има критици, които е, които смятат, че вашите действия по отношение на Гърция са неподходящи. Какво бихте им казали на тях? На първия въпрос. Аз не смятам, че има асим, асиметрия при решенията. Тук става дума за надзорните органи, които вземат своите решения с Гърция. Решението беше взето от единия надзорен механизъм, а пък за случая за Кипър решението за ликвидност бе взето от националните органи. Ние по принцип не вземаме решения за ликвидността. Някои критици казват, че ние взимаме е, решение за неограничена ликвидност. Това не е така. Ликвидността е динамична, динамичен термин. И сега ще отговоря на, на следващия въпрос. Има критици от дясно и от ляво. ЕЦБ е критикувана, защото не намали ELA съвсем в началото и чрез това провокирала неплатежоспособността на банковата гръцка система. А други, критици, критик, други критици критикуват, че а, този индекс е останал константен. А, аз бих казал, че това, което се случи всъщност а, може да бъде защитено Имам ли възможност за още един въпрос? За съжаление, не. Дейвид Копърн. Благодаря, господин председател. Искам да направя, да задам процедурален въпрос преди а, двете си минути. Обединеното кралство има 20, 55 милиона евро като дялов капитал. Това не е процедурален въпрос. Трябва да зададете въпроса си. Обединеното кралство не е няма право на, няма глас в решенията, които се вземат в еврозоната. Ето господин Фланаган иска да зададе въпрос. Той не е член на нашия, нашата комисия, но той би искал да знае какво става с обвиненията към ЕЦБ, че ЕЦБ е виновна за намаляване на растежа на ирландската економика. Ирландската економика е натоварена с много голям дълг, което е следствие от развитията след Втората световна война. Е, колегата е от Ирландия, той страда от тази ситуация. Мисля, че би трябвало да му позволите да зададе своя въпрос. Благодаря. Нека уточня, казва казва председателят. А, имате време за изказване като група, така че ако искате, може колегата да се изкаже. Това, което може да се направи, може да се включи е, този, тази точка като точка от дневния ред за диалога по парични въпроси следващия път, при следващия дневен ред.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 се съгласни с това, което е, господин Драги каза пред Ирландския парламент. Ще включим точката при следващите ни обсъждания. Госп... Благодаря, господин председател. Господин Драги, е, всъщност аз констатирам известно противоречие в казаното от вас. Вие говорите за подкрепа на економическото развитие за поддържане на определено данъчно ниво и все пак от, 2012 година да говорите за подобрение. Говорите за предоставяне на средства на реалната економика и да се избегне излишна инфлакция. До тук добре. Но до сега не виждаме особено добри резултати. Освен това, говори се за реформи на различните средства, които са обект на макропотенциален зеро, а, надзор, но сега всъщност виждаме, че резултати не се, не се дава. Виждаме, че вие искате да въведете плаващ показател, но нещата може да се окажат а, в значително влушение. Всичко това ще влуши възможността на банките да поемат други рискове. Това е в разрез с вашата политика и е, ще се окаже, че има възможност пазарите да оказват непряко влияние върху, полити... върху политиката. Е, искам да чуя от вас как бихте обяснили това противоречие и така провежданата политика. Благодаря. Е, Благодаря. Не мисля, че тук има противоречие. Ние провеждаме една много консистентна политика и ще направим, и ще продължим да правим това. Тя ще е в унисон с нашия мандат. Аз е, смятам, че трябва да се придържаме към 2%, но не под тях. Ние в момента сме доста далеч от тази цел. Нашата политика или по-скоро нашите политики работят, защото е, въпреки, че аз направих един доста е проблематичен преглед на ситуацията на економиката, има някои добри събития по отношение на кредитите. Искам да насоча вашите, вашето внимание към тези тенденции, положителни тенденции. Виждаме възстановяване на кредитния пазар и това възстановяване продължава. Тоест, то става все по-стабилно. Всички прегледи, които се правят по отношение на малките и средни предприятия, които взимат кредити и по отношение на банките, които дават кредити, сочат, че отдаването на заеми се увеличава. И то не само като обем, което също е важно, но също така и като срокове и обхват в този смисъл е, в стресовите и в нестресовите страни заемите се увеличават, е, лихвите се намаляват, е, лихвите на заемите, което означава, че разходите се намаляват. И това въжи за еврозоната, т.е. има намаляване с около 7 точки за разходите на заемите. И освен това, разликата между големите заемонаематели и е, малките е, заемо, е, малките предприятия, които взимат заеми, тези разлики се намаляват, така че възстановяването продължава. Ние говорим за едно постепенно възстановяване, не говорим за нещо драматично, но възстановяването продължава и то се подобрява. Това е в унисон с бавното подобрение на трудовия пазар. Това са все положителни аспекти на възстановяването и това е разлика с миналото. Всичко това се ръководи от потреблението в държавите членки, което показва, че нашите политики действат. Дали има противоречие с нашите политики за надзор? Това е всъщност вашия въпрос. Нека кажа най-напред нещо общо, след което ще се спра за това, което казахте вие за държавните облигации и оценката на техния риск. По принцип няма противоречие между акумулативната парична политика и надзора на банковата система. Ако една банка е слаба и няма капитал, тя няма да дава заеми. Ако една банка има е, авуари инвестирани в рискови дейности и рискови предприятия, тя няма да отдава заеми. Е, надзорът е необходим и то силният надзор е необходим, за да се осигури едно възстановяване и възстановяване по-точно на кредитната система. Това започна през 2011 и 2012 година, където всичко на макроекономическата страна, всичките дейности на макроекономическата страна, страна започнаха постепенно да се възстановяват, но въпреки това банковата система още не отдаваше кредити. Тази фаза бе премината, защото банките се стабилизираха и то доста. И то благодарение на надзорния механизъм. Сега виждаме увеличаване на банковите, на кредитните дейности. Трябва да базираме нашата оценка на реалистични факти. Така че силен надзор не е противоречие с акумулативната парична политика. Напротив, тя е предусловие за тази политика, за да може економиката да започне да се възстановява също. Сигурен съм, че ще има и други хора, които ще зададат такъв въпрос. Извинявам се на вас. Данута Хюбнер. Аз няма да задам такъв въпрос. Два въпроса. Единият е свързан с доклада на петимата председатели. Недоволствам, когато видя реакцията на някои от основните държави членки. Те не проявяват голям ентусиазъм. Струва ми се, че още веднъж продължаваме с а, откъслешния подход в реформата на ИПС и не правим онова, което трябва, а онова, което е политически приемливо. Въпросът ми е свързан, освен това, с европейската схема за гарантиране на депозитите. Не знаем какво предлага комисията, но се надявам, че тази схема ще бъде е, финансирана частно от банките с някакви е, фискални механизми за гаранция. Смятате ли, че е, ще бъде добре, ако тази схема се комбинира с фонд за преобразуване? Дали по този начин тази схема ще се изгради по-лесно? И на второ място, Следващия ми въпрос по отношение на паричната политика. Мисля си, че е, не е достатъчно добре фиксираната парична политика ще трябва да бъде променена. Смятате ли вие като председател, че затягането на паричната политика може да се окаже необходимо? Какви са рисковете е, за този конкретен период, е, тъй като имаме ниски лихви. Какви са рисковете според вас за фискалното приспособяване, за банковия сектор? Как виждате бъдещето, господин Драги? Завършването на банковия съюз, както вече споменахме, изисква стъпки към създаването на европейска схема за гарантиране на депозитите и естествено изисква и задействането на единия фонд за преобразуване. Това са обещания, които са дадени тържествено от държавите членки тогава, когато беше създаден Банковия съюз. Между другото, погрешно е да се подценяват политически сложните елементи тук. Защото има и такива елементи, те не са само економически. Е, но мисля, че и двата аспекта е, се взимат предвид. Тази схема за гарантиране на депозитите има няколко предимства спрямо националните схеми от този род. Първо ще има укрепване и на следващо място, и това е една от основните ни цели в реформите през последните 5 години, а именно ще се отслаби връзката между банките и суверена. Банките сега ще станат истинска част от банков съюз. Сега имаме единен надзор, имаме единен фонд за преобразуване на проблемни банки, т.е. третираме банките по един и същи начин навсякъде. Защо да не третираме и вложителите по един и същи начин в целия Европейски съюз? Това е принципен въпрос и ще трябва да го разгледаме. Задавате въпрос относно излизането от паричната политика, която следваме сега. Ние имаме необходимия инструментариум. Остава само да кажа, че това е проблем, който е доста сложен. Благодаря. Пол Танк. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Драги, за това, че сте тук. Мисля, че проблема не само, че е сложен, а ми е твърде рано да се говори за излизане от тази парична политика. Искам да задам поне два въпроса. Икономис от тази седмица има корица, в която се показва как Джереми Корбин връща лебаристите към 60-те години. Това не е съвсем честно, защото кой политически лидер през 60-те години е говорил за количествено облегчение? Е, Джереми Корбин говори, че имаме нужда от количествено облегчение за народите, а не за банките. Това е нещо интересно. Някои економисти са съгласни с него. В Европейския парламент има подобни идеи. Казва се, не може ли ЕЦБ да финансира част от инвестициите по фонда за стратегически е, инвестиции. Освен това, един економист от Световната банка казва, че е, вървим към рецесия и има нужда от така наречените пари, които да се спуснат отгоре, не само в Европейския съюз, но и в САЩ и в Китай. Кажете малко повече за ефикасността на вашата програма за изкупуване на активи, която намалява нивата по лихвите. Има интересни виждания на економисти и не само за ефикасността на тази ваша програма. Освен това искам да разбера, тя допринася ли според вас за инвестиции от страна на фирмите и от страна на малките и средните предприятия? Благодаря. Отговора на последния въпрос е да. Да, програмата е ефикасна и ще продължим да я прилагаме. Виждаме, че кредитирането се възстановява. Растежа в някои от най-пострадалите страни е, се засилва. За първи път виждаме нещо подобно е, от много години насам. Има обаче и ново отпускане на кредити. Когато говорим за нетни потоци, е, трябва да кажа, че процес е постепенен. Той е постепенен, защото в много случаи все още има лоши заеми, които са в тежест в счетоводния баланс на банките и правят по-трудно новото отпускане на заеми. Но има кредитни е, потоци. Е, ще ви дам един пример за ефикасността на нашата програма. Например, програмата за дългосрочно рефинансиране е достигнала стоеност 387 милиарда Онези, които се възползват най-много от тази програма, са точно онези, които отпускат повече кредити на МСП. Така че това е интересна взаимна връзка. Връзка между нашата програма и ефикасността. На следващо място. В продължение на стотици години централните банки са Вкарва ли средства в економиката чрез банките или чрез пазарите. Това го знаем. Тези идеи, за които говорите, се обсъждат на много места и ЕЦБ участва в подобни дебати на различни форуми с научен и не толкова научен характер. Нека да не подценяваме обаче правните аспекти тук. Е, законодателството, което засяга еврозоната и ЕЦБ. Дали това спускане на пари отгоре просто отговаря на договорите? Не искам да изпреварвам бъдещите решения. Предизвикателствата обаче сега с такава сериозност, че Европейския съюз трябва да използва всички инструменти, с които разполагаме и за които знаем. Това в момента го знаем и сме убедени в неговата верност. Благодаря, Пабло Салба. Благодаря. Господин Драги, напълно съм съгласен с вас, че доверието е ключово, за да се консолидира економическото възстановяване. Е, съгласен съм, че економическата и паричната политика няма как сама по себе си и единствено е, тя да допринесе за устойчиво развитие. Нека да кажа няколко думи за американската парична политика. Някои хора казват, че тя засяга третите страни повече, отколкото самата Америка. В Китай има нестабилност на пазарите вследствие на тази политика, твърди се. И така стигам до първия си въпрос. Смятате ли, че тази несигурност ще продължи дълго време на пазарите? И ако това е така, ако правилно съм ви разбрал, ще продължите с програмата за количествено облегчение. Ако тази несигурност продължи, освен това, смятате ли, че трябва да има по-агресивни, по-амбициозни е, планове за водене на парична политика? Чух, че това също е възможност, която се обмисля. Вие казахте, че няма да търсите по-амбициозни решения, но все пак отговорете. Благодаря. Благодаря. Пределно ясно е, че от известно време насам паричните политики са различни в света. В други юрисдикции възстановяването на економиката е по-стабилно, при нас възстановяването продължава, но е на съвсем ранен етап. Бавно е. Говорим за прогнозна инфлация в средносрочен план. Е, знаете, че нашите прогнози бяха намалени в това отношение. През септември се случи това. Тази несигурност съществува. Втория ви въпрос. До каква степен тази несигурност ще накара ЕЦБ да предприеме действия в областта на паричната политика? На няколко пъти вече съм казвал, че ако нестабилността, несигурността доведе до колебливост на пазарите и създаде нежелано затягане на условията за финансиране, то по този начин е, ще се влуши економическата прогноза. И тогава има различни инструменти, към които можем да прибегнем. Благодаря. Може ли? Е, съвсем накратко. Какви действия ще предприемете в случай, че решите да предприемете такива действия. Благодаря. Господин Драги, настоящата ни парична политика е ефикасна, поне по наше мнение, и ще продължим да я следваме преди да обмислим дали трябва да внесем промени. Но както вече казах, ние сме готови и можем да действаме в случай, че се наложи. Вече сме казвали, че нашата програма, нашите прогнози се основават на презумцията, че тази програма ще се изпълни до края. Тя ще приключи през септември, но ако трябва, ще бъде продължена. Петър Зимон. Благодаря, господин председателю. Много разговори с малки регионални банки сочат, че според тях е, полити, лихвената политика на ЕЦБ свързана с разходите е, по уредбата е, им създават затруднения. Става дума за... Има непреки разходи и по отношение на прилагането на тези мерки. Малки Европейските е, банки са по-потърпевшите. Има 10, 20, 30 служители трябва да, да разкриват нови работни места, за да а, е, увеличат персонала. Как ще гарантирате, а, е, че тези рискове няма да ограничат възможностите на малки банки. И едновременно с това, как ще гарантирате, че следващата криза, банкова криза, няма да тръгне от банките, които бяха стабилни през миналата криза. И второ, относно регулаторната рамка, всичко, което е, направихте, смятате ли, че за малки и средни банки, е, е, където, които дават по-низки кредити, е, да речем за кредит от 25 000 евро, понякога се искат големи формалности. Колегата Гиголт и аз ви писахме и получихме отговор, че малките и средни предприятия ще получат облегчения. Не получихме обаче никаква по-подробна информация. Ще споделите ли нещо по-подробно? На първия ви въпрос Настоящата парична политика е такава каквато е, защото ние имаме мандат да постигнем стабилност на цените в средносрочен план. 2% инфлация. Това е мандат. Мандатът не, е, не включва задачата да гарантираме, че банките ще са печеливши. Така че не забравяйте това. Не можем да вдигнем лихвите, защото някои малки банки не печелят достатъчно. Да, разбираме, има риск свързан с това, но отново тук трябва да се приложат други инструменти. По втория ви въпрос свързан с кредитите. Нека да кажа няколко думи за нашият ам, проект. Ние във, смятаме да въведем хармонизирани изисквания по този въпрос за държавите членки. Информацията е доста частична. Възможността да имаме е, пълни еднакви данни, независимо от законодателството, е изключително значение. Така че това съществува във всяко добре действаше парична а, е, а, е, сфера. Така че ние трябва да поставим редица въпрос за паричната политика, различни видове ам, кредитополучатели, отново малките и средни предприятия, взаимоотношенията банки, малки и средни предприятия са обект на проучвания, но има много проучвания по въпроса, но към настоящия момент данните изглеждат по по-различен е, е, как да използваме исканията за кредите. Ние ще имаме е, значително по-голям брой допълнителни обещетения, които трябва да бъдат включени тук. Трябва да съчетаем управлението на риска, съответно оценка на кредитния риск, съответните намалявания на риска и след следене на финансовата стабилност. Е, така е, имаме база за економически проучвания това, което знаем за економиката на еврозоната не е никак малки, но има още много да учим за нашите економика. Те са сложни, те са разнородни, те са разнолики и това налага да продължим да се учим по този въпрос. Едновременно с това ние следим а, риска за а, финансовата стабилност. Тоест проекта крие редица преимущества но те не са без цена. Така че в един момент ще стане абсолютно наложително за някои категории банки да разполагат с тази информация. Обеден съм. Впрочем, банковия сектор също ще извлече полза от този проект, мисля аз. Ще банките ще имат достъп до повече информация ще имат по-сериозна възможност да очертаят и ясно да покажат своите възможности, отчитайки трансгранични особености, специфики и реалности. Всичко това ме кара да кажа, че проектът трябва да продължи въпреки разходите, които не са малки, но трябва да ги съотнесем към възможностите, които той носи за банките. Сега Людек Нидермайер. Благодаря благодаря, господин председателю. Радвам се, че сте тук е, е, на добър час във вашата работа. Не ви е лесно. Два въпроса. По време на гръцката криза ЕЦБ изиграе в определени моменти много важни важна роля, защото гарантира ликвидността на и ликвидните средства за гръцката економика, когато се предполагаше е, и не, не беше ясно дали гръцкото правителство ще може да договори нова програма. Разбирам, че това бе изключ... въпрос от изключително политическо значение на ЕЦБ. Сега се питам дали е, е възможно да продълж... да продължи по този път. Какво бихте направили, ако отново в подобно положение? Второ, Китай. Е, няколко десетилетия много силна економика сега изнъж се оказва слабо звено, което разпространява своята слабост по веригата. Първо, как оценявате дейността на паричната политика в Китай? Какво следва да се направи, за да се стимулира отново растежа в Китай? И смятате ли, че това отговаря на а, амбициите на а, китайските управляващи за бъдещето на тяхната валу, валута. Ще отговоря на първите два въпроса. Ние отбелязваме, че Китай, както всички економики от Г-20, спазва споразумените, споразумените на Г-20 относно обменния курс и политическите мерки, които се вземат и в Китай, и в други държави, е, се ръководят, проистичат, е, насочени са към цели на местната економика. Факта, че това се отразява на обменния курс е резултат от тези политики политика, но не основна цел, основна причина. Много е важно Китай да продължи да работи, да действа за по-голяма конвертируемост и за пълна конвертируемост на валутата и съответни и обменни курсове. Това е много важно. Важно е, разбира се, Китай да продължи и с структурните реформи. По първия ви въпрос не смятам, че решенията за ликвидните средства бяха политически защото предоставянето на ликвидни средства които са, това е въпрос, който се, е, това са средства, които се предоставят на а, институции, които имат съответни обезпечения. Това са гръцки облигации в този случай. Така че решението на, гръцката, на гръцкото правителство се отрази на цената на тези облигации и това съответно се отрази на бързите кредити в ликвидни средства. Бяха взети решения, когато, когато да речем стоиността на гаранции на обезпеченията нарастват, но в някои политически решения ефектът е обратно. обратен. Затова ние решихме, че има случаи, че обезпеченията не бяха достатъчни, за да предоставим по-големи суми в ликвидни средства. Така че ние за това решихме да не намаляваме ликвидните заеми и да го запазим на същото ниво, а пропо най-високо, в която и да била държава от еврозоната. И когато се стигна до решения, че нещата могат да се овладеят и това се отрази съответно на обезпеченията и съответно ликвидните средства, които предоставяхме, бяха увеличени с, с в съгласие с Гръцката национална банка. Не беше политическо решение. Това бе решение базирано на нашите правила. А нашите правила никога не сме казвали, че такива ликвидни средства ще се предоставят неограничено и безусловно. Още повече, че решението за платежоспособността на банката. На банките трябва да се подава информация и не искахме да спекулираме. Но нека да кажа, ЕЦБ е не е институцията, която решава кой да остане в еврозоната и не. Ние раб... изхождаме от презумцията, че еврозоната ще запази своя състав. Други хора и други институции носят отговорността за подобно решение. Перванш Берес. Благодаря, господин председателю. Споменахте в началото а, дебата за общоевропейска хазна. Предполагам, че става дума за общ бюджет на еврозоната. Задавам въпроса, защото той е свързан с въпроса за демократичната отговорност. Според мен нещата са неразривно свързани не можем да говорим за парламент на еврозоната, но това е свързано с бюджета на еврозоната, защото оттам тръгват демократичните потребности за изграждане на една или друга позиция и за разглеждане и преразглеждане на договорите. И когато говорим за обща парична политика, вие правите много, тук вече опираме до възможностите на бюджета и за как да противодействаме на едни циклични явления. Как смятате, че ще може да се очертае положението в еврозоната, бъдещето, не само в общ глобален мащаб, но и предвид развитието в страни по евро, от еврозоната. Не можем ли да ускорим нещата? Разбира се, нещата трябва да върват поетапно и постепенно, но а, е, ние трябва ясно да очертаем отговорностите, включително и в схемата за а, е, Тоягата и Моркова, за да не се стига до едно пагубно забавяне за еврозоната. И, и освен това, а, е, крат въпрос въпрос за държавния дълг. Вие казахте, че държавите членки трябва да поемат своята отговорност, но не смятате ли, че в условията на ниска инфлация, нисък растеж се нуждаем от общи права и да, който да накарат е, държавите членки да изпълняват своите задължения по обслужването на своя дълг? Um, I, I Напълно съм съгласен с казаното от вас в началото. Посланието на доклада на петимата председатели е всъщност че има краткосрочни ангажименти, както ги наричаме, които трябва да бъдат изпълнени, но те са всъщност ам, очертаващите пътя действия за по-дългосрочното ни виждане. В по-дългосрочен план вече нещата продължават с средносрочните ангажименти и цели. Не е лесно, не е лесно но си заслужава да поемем предизвикателството на следващите седмици. Тоест, нашите държави членки са готови първо да поемат краткосрочните ангажименти, но второ да представят на своите граждани дългосрочното виждане, идея, което се ражда сега. Да, години ще минат, докато стане факт всичко, което сме написали в доклада, но сега е момента на политическото предизвикателство. Освен ако основното послание, основното предизвикателство на петимата председатели не бъде взето предвид, но точно то казва то точно това. Втория въпрос за инфлацията и а, лихвите. А, това е в известен смисъл а, ребалансиране де, в, за, м, на държавния дълг, а в някои държавни държави там има променлива лихва. Не можем да сменяме правилата съобразно инфлацията. Мисля, че най-добрият начин да се върне дълга от страна, които при определени обстоятелства имат устойчива задълженост, е така да се каже да надраснат дълга, да извършват, да направят всичко необходимо, което ще тласне растежа напред. Благодаря, Фулио Мартушелло. Благодаря, господин председател. Плумберг изпрати писмо на главния директор на Италианската банка. Ставаше дума за решения, които се взимат на базата на сегашното положение на економиката, решения, които може би ще застрашат растежа. Аз не разбирам много добре това писмо. За това ме интересува как вие го оценявате. Дали наистина ще бъде застрашен растежа? Втори въпрос. Две големи банки в Италия имат големи проблеми в момента. Има ли обаче бъдеще за малките банки в Италия? А аз няма да коментирам а, е, писмото на Бломберг. Не знае откъде идват неговите информации. Но нека споделя с вас сегашните надзорни действия, свързани с ТРЕПС. Имаше обща дискусия и тази дискусия трябва да се трябва да приключи. Тя още не е завършена. Всички банки ще бъдат изслушани, всички техни аргументи ще бъдат взети предвид. На второ място Полагат се усилия за, надзорния, за надзорните действия да се прилагат във всички юрисдикции, включително и в Обединеното кралство. Тоест да няма да няма неравнопоставеност по отношение на конкурентоспособността, която да проистича от разликите в юрисдикциите. Капиталът, който се изисква – не е изключителен. Ако имате буфер, може да отидете до 55 точки. Има банки, при които това увеличаване на капитала ще е голямо предизвикателство. Но банките са различни, това е така, защото техните изходни условия са различни и националните надзорни органи може би не, не вземат всичко това предвид. И, може би, защото надзорните действия не, не проистичат от едни и същи причини, а те трябва да са оценка на риска, съответствие с Базел 3 регламента. Това е много важно. И третата причина е тилък, т.е съотношението на левериджа, което всъщност почива на международно споразумение. Това е ситуацията в момента. Повечето банки имат капитали, нива на, на капитали, които са много над изискванията на един надзорен механизъм. Сега заплахата за възстановяването не е реална. А, отдаването на кредити няма да се промени заради изискването за увеличаване на капитала. Така че а, силни банки са, силните банки са по-добри за възстановяването, отколкото наличието на слаби банки. За това увеличаването на капитала би трябвало да се приветства дори в краткосрочна перспектива да има банки, които да не могат да отговорят на това изискване. Аз а, смятам, че председателя на единия надзорен механизъм може да отговори по-подробно на този въпрос. Сега, за бъдещето на малките банки. Трудно е да отговоря на този въпрос. Ако банката е добре капитализирана и дава и кредитната и дейност е добра, и ако има добра оценка на риска, защо не? Е, размерът на банките не е проблем. Обхвата на дейността, това е, това е критерия тук. Но при бан, банките са поставени при различни условия и действат в различна среда. Господин Фернандес. Благодаря. Благодаря, господин Драги, за вашето присъствие днес. Има много въпроси, които, пораждат вашето, които поражда вашето изказване. Ще се опитам да бъда кратък. Изискването за повече време за ситуиране на, ин, на инфлация е под 2%. Ако ни трябва повече време и ако вземем съответните мерки, то временния срок, който бе поставен от ЕЦБ за достигане на инфлация от 2%. Ако това се отложи междувременно, а не се взимат мерки, както разбирам. Въпросът ми е защо не се взимат мерки. На второ място капиталовия пазар. Финансовите потоци през банките към сенчестите банки и други подобни финансови институции в Европейския съюз. Ние искаме да видим как може да канализираме пари през финансовите институции, но както казахте, те, те не, па, не спадат в обхвата на надзора на ЕЦБ, тъй като те не са в тесен смисъл банкови институции. Тоест, е, трябва да приключим, е, трябва да създадем и завършим капиталовия пазар, но финансирането понякога се оказва, че не протича по канали, които могат да бъдат надзиравани. И сега по отношение на е, доклада на петимата председатели. Там се говори за цикличните мерки. Е, чуди се дали те ще засягат и е, застраховането на, на работонаемателите. Виждаме някои подобрения по отношение на кредитния сектор, на банковия пазар. Виждаме и подобрение и напредък на трудовия пазар. На този фон знаем обаче, че има и тенденции надолу и ние много внимателно наблюдаваме тези тенденции. Управителният съвет на ЕЦБ е готов да реагира, да се намеси, ако има нужда. Програмите могат да продължат и след септември. Има възможност за тяхното адаптиране по отношение на тяхната композиция, структура. Фактът, че съветът е готов да приспособи тези програми и да реагира на евентуални стресове, фактът, че програмите могат да бъдат променени, почива на решението за промяната на процента от 21 на 25. За капиталовия пазар. Нека да бъда ясен. Фактът, че някои от дейностите напускат банковия сектор и се насочват към извън банковия сектор, не е негативна тенденция. Банкови, бан, банките имат основните лостови ефекти, но е, тази тенденция е положителна, защото ние не може да разчитаме само на банките. Би трябвало по принцип да има доверие на целия пазар, целия паричен пазар – е, това е предпоставка за бързото възстановяване, започва още от 2011 година, така че това са положителни тенденции. Ако сенчестият банков сектор се увеличава, това означава, че има рискове, които трябва да бъдат хванати от макропруденциалните инструменти. Е, което означава, че би трябвало да има надзорен орган за небанковия сектор. Това е, което мога да споделя с вас, Дариус Розати. Благодаря, господин Драги. Имам въпрос за кредитодателя, последния кредитодател – при паричните преводи се вземат решения, които не са винаги, не почиват винаги на еднозначност в, в управителния съвет. Функциите, мен ме интересуват функциите на органа, отдаващ кредити като последно, като крайно средство. Интересуваме отношенията на този орган с банките. Е, трудно мога да отговоря на този въпрос, тъй като функцията на този орган никога не е поставен под въпрос. А, по отношение на правителствата – т.е. отдаване на кредити на правителствата. Това не е разрешено от договорите. Член 123 забранява тази дейност. Програмите, така както са структурирани, означават и предпоставят купуване на облигации на вторичния пазар. Тогава са предвидени и определени изключения, но и дори в такъв случай ние купуваме облигации на вторичния пазар. Аз може би не бях съвсем ясен. Имах предвид ситуациите, в които е, се създава на пазара паника. Това налага натиск на облигациите в страни, които са ликвидни, обаче те са застрашени от една потенциална ликвидност. В такъв случай се получава един лош, негативен баланс. В такъв случай, какви са възможностите за централните банки да, вземат, превен... да предприемат а, превентивни действия за предотвратяването на този а, дисбаланс? Имахме подобна ситуация през август и септември през 2012 година. Тогава се получи една подобна ситуация. А, тогава ЕЦБ беше готова да купува облигации от тези страни на вторичния пазар, в случай, че политиката на тези страни бяха разумни и, им будеха доверие. Ако обаче политиките не бяха, не са разумни, то тогава имаме проблем, защото програмите изискват създаването е, налагат създаването на специални мерки, насочени към тези страни от, страни, от страна на ЕЦБ. И така, кредитите могат да се отдадат в, е, при условие, че има разумни политики. Благодаря, Костас Мавридис. Всъщност, трябва да добавя още нещо. Последователността на преките парични транзакции и тяхното съответствие с европейското законодателство бяха потвърдени от Европейския съд. Това искам да го е, припомня. Следващия оратор. Господин Драги, относно така наречената ЕЛА е, за периода 2012-2013. Кой носеше правната отговорност за взетите решения по това време? Дали надзорника на национално ниво или надзорния орган в ЕЦБ? за банката Олайки, например. На 14 септември, само преди две седмици, заместник председателя на ЕЦБ, господин Констанцио, отговори на един въпрос в Ройтерс относно това, което се случва в Гърция. И отговора е следния. От правна гледна точка нито една страна не може да бъде изгонена. Това никога не е стояло на дневен ред пред нас. Край на цитата. Продължавам с въпроса. Е, Поразумението с Гърция е било ли е справедливо или е било блъв? И тъй като имам още малко време, още един въпрос относно доклада на петимата председатели. Някой от нас, господин Драги, вярват в равнопоставеността. Ние разчитаме на европейските институции да ни защитят. Ето защо аз твърдо вярвам, че създаването на европейска схема за гарантиране на депозитите трябваше да се случи много отдавна. И да се надяваме, че този път сме си извлекли полки от кризата и разчитаме за това и на ЕЦБ. Нямам кой знае колко време. Между другото искам да кажа, че последния път, когато се изказах, е, дадох един въпрос на председателя да ви го предаде, но получих е, отговор на някакъв друг въпрос. Моля ви да ми предадете точния отговор на моя въпрос. Извинявам се. Е, казва господин Драги, това не е било преднамерено. По първия ви въпрос, вече съм казвал, по това време в Кипър компетентният надзорен орган, който трябваше да направи оценка за платежоспособността, беше Националната банка на Кипър. В този конкретен случай Междувременно се създаде единния надзорен механизъм и той се превърна в единствения надзорник в еврозоната. Тоест, в случая с Гърция оценката беше направена от единния надзорен механизъм. Естествено, оценките на националните централни банки са много важни и те дават информация и за ликвидността, но оценката която послужи за основа на нашите действия в случая с ELA, дойде от единия надзорен механизъм. На следващо място за изказването на господин Констанцио пред Reuters. ЕЦБ не решава кой трябва да е вътре или вън от еврозоната. ЕЦБ винаги е действала според презумцията, че всички настоящи членове ще продължат да бъдат такива. Дали това, което е било предприето, е било законосъобразно или не, няма как да се изкаже. И накрая много съм съгласен по отношение на схемата за гарантиране на депозитите. Тя е изключително важна и не на последно място, както и вие казахте, заради това, че трябва да има равнопоставеност за всички. Както вече съм казвал, между другото, създадохме ЕНМ и фонда за преобразуване на банки и борда за преобразуване по такъв начин, че всички банки и банкери бяха третирани по един и същ начин. Защо да не третираме и вложителите по един и същи начин? Имам още няколко секунди. Господин Драги, още съм объркан. Кой носеше отговорност за ELA? Националната банка или ЕЦБ? В случая с ELA решението беше взето от Националната банка. Оценката на платежоспособността беше направена от Националната банка. Но това решение повтарям, е прерогатив на Централната банка. И ако има искане, може да има и възражение. Председателя, е, имаме време за още две спонтанни изказвания. Трябва да дам обаче малко време на господин Нортасон. Казахте, че оценката за гръцките банки е била, че те са платежоспособни. След това обаче е имало динамична оценка във връзка с обезпечението. За Гърция обаче не се направи това. Значи, решението било ли е дискреционно или не? Господин Драги, не, в, в Кипър държавата спазваше съответната програма. Политиката беше приета. Имаше коментар извън микрофон. Не съм съгласен, можем да продължим да следим какво се е случило. Динамичната оценка, продължава господин Драги, се основава на това, че събитията, които се случват, подобряват а, така наречената възможност за обезпечение. За Гърция обаче случая не беше такъв. Решенията се взимат или от националния надзорник, или когато се прави динамична оценка, те е, се взимат на основата на това, че има конкретни събития, които водят до по-благоприятна оценка. Не, повече не мога да ви дам думата, казва председател. Господин Драги, мога да отговоря. Ако няма нужда от динамична оценка, ще трябва да има оценка за конкретен момент. Динамичната оценка включва бъдещото развитие по проблема. Дали ще се подобри обезпечеността или не. Това е економическа оценка, не е политическа. Благодаря, каза председателя. Господин Вали. Си, грация, президент. Много благодаря. Благодаря за това, че ми дадохте възможност да дам два много бързи въпроса. Правителството в Италия разпространи информация, според която ако една банка фалира, ще има конкретни мерки. Вие съгласни ли сте с съответното решение? На следващо място, във връзка с единия фонд за преобразуване, дали това е правилният начин да се действа в случай на фалит? По отношение на пътната карта на председателството, имате ли план Б? Защото чух какво каза Шойбле вчера. Той каза, че се разглежда хипотетичната възможност за фискален съюз, който пък ще предпостави един работещ паричен съюз. Когато Шойбле говореше за докладите за съответните страни, той каза, че има правителства в е, федералните провинции, които са против една такава идея. Смятате ли, че трябва да се вярва на пътната карта на петимата председателя, Защото ако това не е така, ще трябва да има план Б, е, който да предвиди евентуалното излизане на конкретна страна от еврозоната. Защото в крайна сметка тук се засяга и фискалния суверенитет. Съюза е съюз на държави и на граждани. Господин Драги, по първия въпрос нямам отговор, не знам нищо за това, което казвате. По втория въпрос няма план Б. Това е пътна карта, пътната карта се представят, държавите членки ще я обсъдят, Европейския парламент ще даде своя принос и пътя ще бъде начертан от там нататък. Благодаря Кей Свинбърн. Благодаря господин председател. Благодаря господин Драги за това, че дойдохте. Ще взема повод от казаното от вас по-рано. Започвам с доклада на председателите. Казахте, че трябва да има по-пълен съюз в рамките на еврозоната, включително политически център, който да взима бързи и уместни действия, за да може всички държави от еврозоната да станат по-проспериращи. Внесете малко яснота. Последните въпроси. Как да гарантираме справедливост в управлението на еврозоната е, и освен това да има справедливост на единния пазар, която да не е в е, еврозоната. Господин Драги, това е нещо много важно. От една страна, членовете на еврозоната трябва да могат да засилят своето сътрудничество и интеграция. Това се изисква, когато имаш една и съща валута. Споделянето на една валута предполага споделяне на отговорности, общи решения в различни области. Това е един много по-обширен процес и той засяга много повече членовете в еврозоната даже въобще не засяга тези, които са извън еврозоната. Дали трябва да има сътрудничество между тези, които са вън и онези, които са вътре? Да, защо не, но трябва онези, които са вътре да могат да работят за един по-съвършен съюз. В същото време членовете на еврозоната трябва да знаят, че има интереси, които са интереси само на тези, които са вън от еврозоната. И това не трябва да се забрави. Всяка една конструкция трябва да се усъвършенства. Същото въжи и за единния пазар. Решенията на членовете на паричния съюз могат да бъдат конструктивни и положителни за единния пазар и за напредъка на единния пазар, само тогава, когато се взимат интересите и на тези, които са вън. И знаете, че в това отношение може много да се направи. Благодаря, каза председателя на председателя Драги. Благодаря на всички вас. Разговорът беше изключително интересен и полезен. Следващия диалог по паричните въпроси ще се проведе на 12 ноември. Благодаря. Госпожи и господа, моля заемете местата си. Нека продължим заседанието. Следващата точка от дневния ни ред е становище на нашата комисия относно документ о свързан с доклада е, към единен общ пазар, изготвен от комисията ИМКО, ние изготвяме само становище. Докладчик е господин Ренато Соло. Предлагам да започнем работа по становището, като ще дам 4 минути на докладчика и по 3 минути на докладчиците в сянка. Господин докладчик, имате думата. Уважаеми господин председателю, От известно време се говори за това какво можем да направим за цифровия сектор. Цифровите технологии заемат все по-голямо място в економиката, в живота ни, в управлението, неразделна част от живота ни. Предстои обаче още много работа, особено инфраструктурата, която трябва да бъде подобрена има редица области в Европа с недостатъчна инфраструктура, с забавене. Е, това се отнася за целия сектор. Включително трябва да включим тук и уменията, технически, възможностите на цифровата економика също не позволяват да се оползотворят в цялост съществуващите шансове. И накрая, нека припомня в нашата комисия, че повечето фирми, които доминират на пазара, всъщност са отвъд, идват отвъд океана. За това благодаря на Европейската комисия за предложението за изграждане на един цифров, цифров пазар. Трябва да се набележат действия, така че ние да решим какво в крайна сметка трябва да се направи. Докладът относно плана за действие бе насочен към комисията ИМКО, но и нашата комисия играе много е, важна роля, особено в трансграничното данъчно облагане. Когато говорим за електронна търговия, например, това се отнася пряко към предприятията, е, системата на ДДС в Европа. Онези, които са запознати, знаят, че това може да се отрази на конкурентната способност на фирмите. Поставихме тези въпроси и вчера в е, е, Комисията по данъчни въпроси, където участваха и някои финансови министри. Докладът е кратък и е, насочвам вниманието си към три момента. Първо, възможности за финансиране, е, инфраструктурата в Европа, която да е достатъчна и да бъде гарантирана нещо, което ем, присъства и в плана на комисията Юнкер. Но ако преди една година бяхме започнали преговорите и дне, разговорите и днес щях да кажа, че фирмите все още не усещат резултатите. Тази дигитална пропаст разделя нашите региони в цифровата економика. Това трябва да бъде процес на сближаване. И най-сетне опитах се да очертая и някои аспекти на политиката в областта на конкурентоспособността. Много специфичен ресор. Мрежите ще продължават да се разрастват, ще продължават да пораждат нови мрежи. Едното води към след себе си друго. Някои мрежи и сега са толкова в такова състояние, че не допускат изграждането на нови. Така че като говорим, че не бива да възникват други странични разходи, нека не забравяме новите и бъдещи предприятия. Има множество платформи които са подчинени на монополни фирми. Тук трябва да внимаваме. Това съм се опитал да очертая в рамките на 1500-те думи. Благодаря. Сега госпожа Даоц. Благодаря, господин председателю. Ще продължа на унгарски така, за, за да се изкажа народния си език. Изразявам съгласие с докладчика. Мисля, че цифровия единен пазар е една от, един от най-перспективните проекти, едновременно с това и голямо предизвикателство тази економическа сфера крие огромен потенциал и може да допринесе за устойчиво развитие. Разбирам, че имам само 3 минути. Затова много е важно нещата да се координират правилно. Първо трябва да кажем, че тази сфера търпи непрекъснато развитие и се нуждаем от необходимата рамка. Аз подкрепям изготвения документ. Наистина е важно отделните економически субекти да си сътрудничат, особено ако става дума за малки и средни предприятия. Трябва да създадем условия за развитие. Убедена съм, че един дееспособен цифров пазар ще може да допринесе много за развитието. Нуждаем се от добро управление и ни предстоят още много задачи. Има сериозни празноти, пропуски и искам да обърна внимание, че тук има и една проблемна сфера. Особено ще обърна внимание на точка четвърта. Данъчно облагане. Обедена съм, че един цифров общ пазар без съответно данъчно облагане е невъзможен. Ставаме свидетели на счетоводни аномалии, но тук нещата опират до правителствени решения трябва да бъдем категорично и последователни. А става дума за бюджет но разбира се, трябва да можем да поднамираме и компромиси. Смятам, че предлаганото становище е добра изходна база. Трябва да продължим в този дух. Ще имам предложения, които ще направя, но очаквам конструктивно сътрудничество като цяло. Благодаря, от името на екара Кейс Уинбърн. Три минути. Благодаря, господин председателство. Единния цифров пазар може да бъде особено полезен, особено за малки фирми в Европейския съюз, тъй като не изисква скъпи инфраструктури за достъп до пазара. Но съществуващата регламентация пре често е създадено преди да се разкрие огромната потенциал на цифровите услуги. Така че трябва да помислим как да променим някои разпоредби, за да не създаваме излишни бариери в нашата цифрова епоха, да подобрим нещата. Нуждаем се от е, хармониране на раз, разпоредбите, когато говорим за груповото финансиране. Някои от съществуващите платформи изглеждат като платформи за рисков капитал, а тук имаме и правила за защита на потребителите. Разбира се, в редица случаи има разумни източници на капитал, но малките и средни предприятия често се съборят. Мисля, че трябва да възприеме правилния подход и да покажем ясно на всеки, който иска да инвестира, че поема и риска. Не съм убедена дали хармонизацията в европейски мащаб е реално изпълнима, така че може би да помислим първо за защитата на потребителите. Може би това е подходящата роля за нас. Може би да по поискаме и мнението ни е, относно новите финансови технологии, така наречените Финтека, е, като съответно се отчетат възможностите, че технологиите дават възможност да революционизират не само плащанията, но и цялата сфера, включително уреждане на обезпечения, секюрит... на ценни книжа, мрежа и така нататък. Така че целият пазар може да бъде много по-ефективен трябва да намерим начин да дадем рамо на тези технологии. Обедена съм, че ще успеем. Сега действащата регламентация не създава такива възможности. Мисля, че трябва да разгледаме и действащите законод... разпоредби, за да не влезем в разрез с тях но мисля, че трябва да извлечем и пулки. Нашия собствен регулатор намери нови начини за решение. Е, трябва да създадем възможност за нови проекти и разработки така че трябва да разгледаме действащите разпоредби, доколко отговарят на даденостите и как да бъдат приведени в съответствие с новите възможности. Благодаря, господин Торвалц от групата Алде, но не го виждам в залата. Ще го замести ли някой от групата, политическата група на Алде? Не. В такъв случай господин Рейман от групата на Зелените. Няма никой, нито него, нито друг от Зелените а Европа на пряката свобода, свободата и пряката демокрация. Има ли някой от тях да се изкаже? И а, е, накрая е НЕФ. Ще желаете ли да кажете нещо? Европа на нациите? Не. Добре, значи можем да пристъпим към изказвания от залата, ако проявявате интерес е, членовете имат думата. Госпожо Доц. Благодаря. Много съжалявам, че пропуснах началото на дебата. Извинявам се, господин Соро. Съгласна съм с голяма част от казаното от колегите. Има важни области, които трябва да се изследват. Аз ще внеса изменения относно новите системи за данъчно облагане, които трябва да бъдат въведени в цифрово единен пазар. И по-конкретно новата система на ДДС зад нея има добри намерения с цел да се избегне неплащането на данъци, особено от страна на големите фирми. Новата система обаче, за съжаление, не е приложена по такъв начин, че да помогне на малките и средните предприятия. Точно обратното. Има много предприятия в Великобритания, които трябва да пуснат кепенците заради изискването за тези цифрови услуги. Така че ще поискам от докладчика да приеме изменения в тази връзка. Комисар Ансип заяви, че ще въведе прак за тези е, изисквания. Говоря отново за системата ДДС, но не се знае кога ще Започна да действа тази система. Отново казвам, много фирми е, са принудени да приключат своята дейност. Надявам се, че ще приемете изменения в тази връзка, господин Соро, и още веднъж се извинявам за това, че закъснях. Благодаря, казва председателя. Ако няма други желащи да се изкажат, искам да попитам докладчика дали иска да добави нещо към чутото. Господин Соро, да, само 30 секунди. Искам да кажа на колегите, че ще взема предвид всички техни коментари. Мисля, че ще намерим време за разговор, за да обсъдим становището. Благодаря на всички за сътрудничеството. Благодаря, казва председателя. Искам да ви кажа, че комисиите ИМКО и ИТРЕ са асоциирани комисии по този доклад. Това по силата на правило 55 от правилника. Гласуването в нашата комисия ще бъде на 10 декември в нашата комисия какъв е графика. Крайният срок за внасяне на изменения 15 е октомври, разглеждане на измененията на 30 ноември, гласуване в нашата комисия ЕКО на 1 декември и както вече казах, в водещата комисия гласуването ще бъде на 10 декември. Те са две водещите комисии и е, гласуването в пленарна зала ще бъде вероятно през януари 2016 година. Стигаме наистина до последната точка от дневния ред. Точка разни. Има ли нещо по точка разни? Не виждам желаящи да се изкажат. Значи няма нищо по точка разни. Преди да приключим заседанието, нека да ви кажа, че следващото заседание на нашата комисия ще бъде във вторник, 13 октомври, от 9 до 12.30 на обяд и след това от 3 до 6.30 след обед. Толкова за днес. Заседанието приключи. Желая на всички приятна вечер.